октомври провери мандата на господин Ясенко Селимович и го обяви за валиден до 30 септември 2015 година. Има ли някой против валидността на този мандат? Тогава валидността е потвърдена.